Buonasera. Iniziamo. Добър ден на всички. Започваме работата си. Предлагам да започнем заседанието. Изключително напрегнат е дневният ни ред за днес и утре, затова нека да не губим време и веднага да започнем делово работа. Още в началото искам да спомена нещо, което и преди сме обсъждали с членовете на комисията, именно възможността да се зададе устен въпрос към комисията по проекто съобщението за актуализацията на бюджета 2009-2010. Този документ, макар и все още не утвърден, е подписан от председателя Баросо и предизвиква доста опасения. Искам да ви кажа, че утре сутринта с координаторите ще вземем решение дали да зададем устен въпрос или не. Както казах, проектът все още не е прият от Европейската комисия. Утре след обед имаме един кратък семинар, който ще ни даде възможност да чуем и комисаря по тази тема тя все още не е говорила а, пред нас, но ще стане дума за обхвата на предложението и последиците от него, понеже те наистина предизвикват тревога. Ако координаторите сметнат това за уместно, можем да започнем процес за внасяне на устен въпрос към комисията. Днес започваме работата си. под знака на договора от Лисабон. Разбира се, от техническа гледна точка той влиза в сила през декември и все пак не мога да не отбележа огромното значение на договора за земеделието и селските райони като имаме предвид важността на нашия ресор, първостепенно значение има отговорността на нашата парламентарна комисия да изпълни това, което е предвидено в тази област по силата на договор от Лисабон. Нашата парламентарна комисия ще има еднакви правомощия с тези на съвета на министрите – след като през декември е, влезе в сила договора. Ние трябва да отговорим на тези високи изисквания, които неизбежно са свързани с правомощията ни. Е, след приемането на дневния ред, който смятам за прият. Преминавам към точка 2. Одобрение на протоколите от заседанията от 12 октомври 29 и 30 септември. Искам да ви уведомя, че нашите разисквания се предават по интернет. Имаме пълен езиков режим, превежда се от и на всички езици – Точка четвърта от дневния ни ред е размяна на мнения с Европейската асоциация на млекопреработвателите. Те представляват заинтересованите страни в бранша, взаимодействат с съвета, парламентарните комисии, Европейския парламент, Европейската комисия и редица международни организации, като Кодекс Алиментариус, Световната търговска организация и други работи по такива въпроси като храненето, здравето, безопасността на храните, устойчивостта на управлението на пазара, като важни части от обща селскостопанска политика. Председателя на асоциацията ще ни разкаже за състоянието на млекопреработвателния сектор. Особено интересно е да чуем неговите идеи за евентуалните решения във връзка с неустойчивостта на цените. И така, господин Вернер Бок, заповядайте. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Преди всичко искам да ви благодаря за отправената покана към Европейската асоциация на млекопреработвателите – да ви представи вижданията си за перспективите за развитие на млекопреработвателния сектор в Европа. Нашата асоциация е една организация със седалище в Брюксел, която представлява млекопреработвателния бранш на държавите членки на Европейския съюз пред компетентните органи на Европейския съюз. Отрасълът има оборот около 120 милиарда евро – реализиран със съдействието на 400 хиляди души, които работят в отрасъла. Над 90% от преработеното в Европа мляко се преработва в широко разнообразие от млечни продукти. Именно от фирмите, които нашата асоциация представлява. Млекопреработвателният сектор не е обикновен елемент от а, хранително-вкусовата промишленост. Векове наред е, той допринася за балансираното здравословно хранене на европейските е, граждани и дава голям принос за общественото и економическото развитие, особено в селските райони. Господин председателю, е, в доклада за състоянието на пазара на млечни продукти през 2009 година, представена на 22 юли тази година, Европейската комисия стига до извода, че значително се влушава състоянието на пазара в сравнение с лятото на 2008. През последните три години наблюдаваме безпредседентни неблагоприятни тенденции. Първо, през 2007-2008 силното увеличаване на цените на суровините, като например маслото и обезмасленото мляко на прах, доведоха до а, увеличаване на изкупните цени до 45 цента на литър. След това 2008-2009 година цените спаднаха на приблизително 20-25 евроцента на литър. Освен това, в различни държави членки на Европейския съюз производството на мляко се задържа устойчиво под равнището на млечните квоти – всичко това, господин председателю, води до оживени дискусии как ще се развива политиката в тази област. Реформата на обща селскостопанска политика от 2003 година и прегледа на състоянието разкриха най-важните промени. Решението да се подеме инициатива за промени се основава както на вътрешната дискусия в Европейския съюз, така и на съображения, свързани е, с развитието в глобален мащаб. Всички мерки за реформа са насочени към по-ясна ориентация на производство към пазара. За нашата асоциация тенденциите на пазара не представляват основание за промяна на политиката и подхода към нея който виждаме в реформата от 2003 година и прегледа на състоянието на обща сълскостопанска политика. Европейския съюз е най-важният пазар на млечни продукти в света. И географските условия, и климатичните условия в редица региони на Европейския съюз са много благоприятни за производство на млечни продукти. Натрупаните обширни познания по а, производството преработването и реализацията на млечни продукти гарантира водещата позиция на европейския млечен сектор в света сега и в бъдеще. Една от основните особености на млекопреработателния сектор в Европа е голямото разнообразие от структури в веригата на доставки. Основният път да се достигне до потребителите е чрез търговците на дребно. Но има и редица други альтернативни канали, като например кетерингови фирми или е, продукти домашно производство, които стигат пряко до потребителя. Има и голям пазар на съставките, а от гледна точка на доставките имаме големи и малки ферми, ферми, които са специализирани само в производството на мляко, други, които успоредно с млякото предоставят и други продукти. В преработвателния сектор имаме преработватели, които предлагат един единствен продукт, други, които предлагат голямо разнообразие от продукция. Някои работят на местно равнище, други на регионално, трети на национално и дори международно. Иначе казано, в веригата на доставките има много голямо разнообразие – Голям е дълът на продуктите с висока добавена стойност. И все пак немалка част от продукцията на сектора е във формата на суровини или на продукти с еднакви или сходни спецификации – Тук имаме големия дял на производството на, на мляко с а, а, собствен етикет, а, производство на сирена и така нататък. Устойностяването на суровото мляко има голямо значение за конкурентоспособността на а, всички. А, суровото мляко е много важна съставка от а, а, крайната цена. За сирането, например, до 80% от цената на едро. В много случаи обаче има и други съпътстващи разходи, не само пряко свързани с млякото, но и такива, които са свързани с енергопотреблението, опаковката и е, не са гарантирани нормите на печалба. Неефективните производители е, излизат от е, пазара, а селскостопанските производители пък от друга страна да е, вземат значителен дял от а, капацитета за преработка чрез своите кооперации. Ето защо за този сектор е неподходящо едно универсално решение, което да се прилага във всички случаи. Европейския съюз не може да законодателства, примерно, приемайки един общ типов договор за целия отрасъл, защото той няма да отрази разнообразието на структурите и на търговските взаимоотношения няма обща рамка, която адекватно да отрази всички разнообразни обстоятелства, при които работят земеделските производители и преработвателите. Ако политиката на Европейския съюз, примерно инициатива за един общ договор, изкриви пазара на сурово мляко, няма никаква сигурност, че преработвателите ще могат да покрият допълнителните разходи от цената, която плащат потребителите. И преработвателите не искат Европейския съюз да се намеси като междинно звено в ценообразуващия механизъм между селскостопанските производители и преработвателите. Защо това законодателните инициативи трябва да се насочат към повишаване на ефективността. Реформата на общата селскостопанска политика в млечния сектор посочва, че особено голямо значение имат суровините. Те имат значение за изкупните цени, защото доставчиците на сурово мляко могат да се ориентират към производство или на суровини, или на преработени продукти, в зависимост от е, равнището на цените на пазара. Точно това стана 2007-2008 година, когато Цените на суровината растяха и затова селските стопани се ориентираха по-скоро към онези преработватели, които предлагаха суровина. А след като цените спаднаха, те се обърнаха отново към производителите на продукти за крайно потребление. Данните посочват, че пазара за сурово мляко в Европейския съюз работи ефикасно и гарантира пазарна цена на, техното, на тяхното мляко. Според нашата асоциация няма защо да се допусне намеса в пазара на сурово мляко. Важно е да се даде възможност на участниците да продължават да прилагат е, онези инструменти, които гарантират тяхната рентабилност. Европейската асоциация помоли университета в Корк да извърши едно проучване на неустойчивостта на цените на пазара на млечни продукти. Проучването вече е готово, можете да го видите е, в интернет. До 2003 година неустойчивостта на цените на пазарите на млечни продукти е много по-ниска в Европейския съюз, отколкото на световния пазар. Но с постепенното изключване на политиката по отношение на млечния пазар, неустойчивостта на цените ще се превърне в характеристика на пазара и в Европейския съюз. Неустойчивостта на цените в края на краищата е желателна, защото тя гарантира оптимално функциониране на пазара. Но крайностите в тази неустойчивост са нежелателни. Както твърде високите, така и ниски, твърде ниските цени изкривяват пазара. Когато пазарът е неустойчив, е, са необходими редица управленски инструменти, като например типови договори, договори от типа forward, futures или застрахователни продукти. Това в никакъв случай не намалява неустойчивостта на цените, но все пак ограничава рисковете за операторите на съответния пазар. Само публични инструменти могат да намалят неустойчивостта на цените. Ето защо нашата асоциация поиска от Европейската комисия да проучи възможностите да се прилага схема за намеса на нивото на предпазната мрежа и да се управляват стратегическите резерви, за да се намалят нежелателните крайности в неустойчивостта на цените. Така че да се предотвратят нежеланите крайности в едната или в другата посока. За да бъде ефективен и ефикасен пазара, много важно е политиката на Европейския съюз да бъде стабилна. Реформата на обща сълскостопанска политика от 2003 година, прегледа на състоянието, определиха ясни насоки за политиката и Европейския съюз следва да се придържа към тях. За нашата асоциация днес най-големите рискове – са свързани с инициативи в отделни държави членки, които могат да доведат до своеобразна ренационализация на политиката, връщане на политиката на национално равнище. Не само на месата на пазара, но и големите различия а, в политиката на преки плащания може да влуши качеството на а, пазара и равнопоставеността на него. Необходима е поредица от средства, които ще дадат възможност на сектора да работи на пазарна основа. Ето защо искаме от Европейската комисия един комплексен подход, който обединява инициативите на всички генерални дирекции. Например, първостепенно значение има съобщението на Европейската комисия за качеството на селскостопанските продукти. Ние приветстваме инициативата да се разпространява информация за висококачествените продукти, които се произвеждат в Европа. Така потребителите ще се запознаят по-добре с е, стандартите за производство, които ние прилагаме всеки ден. Различните стандарти за маркетинга са съобразени с специфичните продукти и гарантират равнопоставеност на пазара, както в Европейския съюз, така и при износа. Всяка промяна, насочена към опростяване, следва да запази гъвкавостта на различните отрасли и да гарантира спазване на различните международни правила, като например Кодекс Елементариус. Обедени сме, че едно силно европейско законодателство може да отрази комплексно състоянието на пазара и да не изкривява неговото развитие. Още един подход към пазара, а именно задължителното етикетиране с посочване на страната на происход или мястото на отглеждане, противоречи на тази идея. Защото от различни места могат да идват а, а, суровините и а, много трудно ще може в крайна сметка да се определи происхода или мястото на отглеждане, което в един твърде сложен етикет само ще обърка потребителите. С а, а, защитените наименования за происход, с а, защитените географски указания, а, действащите а, инструменти, заедно и с храните с традиционен специфичен характер, ние имаме едни добри инструменти, които следва да бъдат запазени и прилагани в максимално висока степен. Във връзка с храненето и здравето, първостепенно значение има доброто регулиране на етикетите и възможностите за търсене на защита. В момента се обсъжда предложението за а, регламент за информиране на потребителите за хранителните продукти. Дискусиите продължават също и по хранителните профили и процедурите за подаване на жалби и рекламации. И в двата случая е много важно млечните продукти да бъдат добре познати на потребителите със своите здравословни характеристики. Господин председателю, госпожи и господа, благодаря ви за предоставената възможност да ви представя състоянието на нашия сектор. Благодаря за вниманието. Grazie. Благодаря, господин Бак. Отварям дискусия, колеги. Председателя на комисията, господин Рансмусен, присъства и аз ще го помоля, стига да иска, да се изкаже, за да се получи отговор. Преди това благодаря, господин председателю, благодаря, госпожа Магинес. Благодаря и съм съгласна с вашите коментари за нестабилността на цените като сериозен проблем не само за преработвателите, но и за производителите. Бихте ли коментирали, ако обичате, как смятате, че ще се развият неща след, нещата след като се премахнат а, квотите, без да имаме механизъм, пазарен механизъм за защита. Защото искаме да видим какви, как да планира комисията подкрепата след, за, за селските стопани след премахването на квотите, защото ни е необходима ясност по механизмите, които ще въведем. Ако обичате също да коментирате за следното. Говорихме, че стопаните трябва да са по-добре са ориентирани към пазара. И може би по време на високи цени да речем, няма да произвеждат известно време. И, трудно е за стопаните при такива високи цени. И след това обаче пък да се премине към свръхпроизводство, така че как да се балансира между двете. Говорихте също и за загрижеността относно договорите и комисията да не се ангажира в този, тези взаимоотношения между производители и преработватели, да дали става дума за частен договор и какви планове имате има също и а, а, някои показания, че се подобрява пазара на млечни произведения. И може би комисията може да освободи а, запаси. А, или вече това е текущото състояние. Бихте ли коментирали а, да а, за не се получи свръхамбициозност? А, а, и ние като представители на а, а, производителите. Ние наистина искаме да видим едно подобряване на тяхното положение след един период на криза и то на сериозна криза. Благодаря. Благодаря, госпожо Магинес. Много добри въпроси. Ще се... слушаме с интерес отговора. Ако ми позволите, ще попитам дали имате следната информация. Какво е формата на собственост на тези предприятия, които а, са членове на Европейската асоциация на млекопроизводителите. До каква степен са собственост на семеделските стопани и какъв е процент на кооперациите вътре? Говорите за влиянието на сълско на производителите върху, върху преработването, взаимоотношенията между производителите и преработвателите, както вие ги описахте. А взаимоотношенията между тях, производителите и големите магазини, супермаркетите. Вие казахте, говорихте за механизма на ценообразуване и между, че той е добър взаимоотношението между селските стопани и производителите и че е добре да имаме един такава обща форма на ценообразуване. Това смятате, смята ли се за правилно? Аз съм сигурен, че вие се вслушвате и общувате с замеделските стопани, знаете какъв е, какво е тяхното становище и за това искам да се запитам какво смятат пък производителите за това? Какви са начините по които а, земеделски стопани могат да стабилизират производството си, избягвайки флуктуацията на цените? И като добавка към въпроса на госпожа Магинес, как виждате бъдещето? Продължаване на квоти след 2015? как виждате а, конкуренцията между европейските преработватели общо в глобален мащаб. Благодаря. Господин Деш. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Както видяхме, няма нещо принципно ново това бяха неща, които ние ги чуваме периодично, тези, които сме по-дълго време тук. Беше казано, че не е желателно а, цените рязко да падат или да се вдигат много нагоре. Бих искал от вас сега да науча повече да дадете информация как си представяте такава система, която може да избегне такива промени в цените тъй като когато пътувам, чувам от много фермери, които лично познавам, че те обмислят да спрат производството на мляко, даже и в по-големи предприятия, ако цената на млякото остане толкова ниска, колкото е сега за по-дълго време. Ние трябва да намерим решение при екстремни колебания на пазара, да можем да се намесим. И, и, бих ви благодарил за отговор. Няколко примера. Идвам от един район, където десетилетия наред е, има един металургичен комбинат, стоманодобивен комбинат, година ред работеше, сега е затворено, демонтиране е изпратен в Китай, падна производството на стомана и за кратко време цените на стоманата не се отвоиха, а се умножиха. И сега при стоманата не са толкова драматични нещата, но ако стане същото с храните, то въздействията върху потребителите ще бъдат много по-драматични. Затова трябва наистина да се опитаме да намерим система, която да е ориентирана към пазара. Съгласен съм, че пазара коригира, управлява цялото, но в екстремни ситуации ни трябват политически възможности за намеса. Вторият въпрос. Как си представяте нещата в секторите, където млякото не е толкова конкретно способно. Това са във високите планински райони. Имате ли някакви предложения? И последният въпрос аз съм, самият съм в млекопроизводството, в едно предприятие, една голяма кооперация, която 100% принадлежи на фермери. Те имат думата, но пазара прави търговията. Ние трябва да организираме пласмента, млякото всеки ден идва и установяваме, че не говориме като равни с равни с търговците. А именно, търговците злоупотребяват с нас млекопроизводителите. 60, 90, 120 дни трябва да предварително финансираме на търговците за продуктите, които доставяме. Говори с френският министр на селското стопанство в Париж. Във Франция има правило, че в рамките на 120 дена трябва да бъде платено. Аз много се радвам, ако в млекопроизводството намерим една регулация, трябва да обмислим политически тази, търговците да платят в рамките на 120 дни. Това значително би подобрило нашето положение спрямо силните търговци и трябва да положим повече усилия на европейско ниво да стигнем до такава регулация. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Алберт. Прего. Благодаря, господин председател. Искам да попитам оратора за влиянието на, оратор за влиянието на някои промени. Как ще бъде прието от СЕТЕ? Ако се повишат интервенционните цени до стена, когато става а, рентабилно за а, производителите, и а, е, това може да стане на някакъв етап. Какво смятате, че СЕТЕ още каже като становище по това? Благодаря. Благодаря. Госпожа Доц. Thank you. Благодаря, господин председателю. Важна е тази тема да помислим за нестабилността на цените. Аз съм от Северна Ирландия и нестабилността на цените в северната част имаше много сериозно влияние върху това, което наблюдаваме там. В Северна Ирландия само малък процент от производството, т.е. течното мляко отива на пазара. По-голямата част от млякото се произвежда, за да отиде за производство на мляко на праха. Така че виждаме какво влияние има волатилността на цените, особено поради разширението през 2007 година и финансовата криза. Много стопани се сблъскаха с редица проблеми. Аз, както останалите колеги, се интересувам да чуя как искате да се използват пазарните инструменти на двата края на, на а, скалата във връзка с нестабилността на цените. Другият проблем а, нещо, което чувам напоследък от а, стопанския сектор. Т.е. че има увеличение в цените на млякото, което причинява радост, но то се дължи по-голяма степен на по-низкото производство и недостатък, недостатъчни доставки. Така че много от представителите на сектора а, смятат, че ще има наплив на продукта и ще се стабилизира влиянието върху пазара. Но ние искаме да се възползваме от тази възможност да апелираме към комисията да помисли сериозно по всички въпроси, свързани с последните повишения на цените, да не попречи а, а, с, с цел някакви временни печалби това а, да не продължи. Благодаря. Благодаря много. Благодаря много. В резолюцията на Европейския парламент ние се обръщаме към комисията с искане да се разгледа положението на влиянието на супермаркетите върху, маркетите върху цените. изкупните цени падат, но потребителските цени не спадат така че няма едно последователно спадане на цените. Вие не навлязахте в подробности във вашата презентация, затова ще ви попитам какво мислите по този въпрос и как смятате, че комисията трябва да постъпи и до каква степен вашата асоциация ще помогне на комисията в това отношение. Тъй като вие и вашите членове са тези, които преговарят с големите а, е, пазарни вериги супермаркетите. Благодаря, господин председател. След като изслушах доклада, имам чувството, че всичко е наред по света. Вие казахте, пазара е наред. Не е нужно да се намесваме. Всички имат добър е, доход. Но това не може да се каже. Всъщност, много гледате от глед... света от гледна точка на Европейската асоциация на млекопреработвателите, а не от гледна точка на селените. Аз имам един въпрос. Става дума за регионалните знаци за происход. Има диференциация на пазара. Клиентите желаят регионализация. Това трябва да се използва. И възниква тук въпроса, какво става, когато регулацията за млекото изтече, кой ще поеме управлението? Как си представяте на регулация след изтичането на млечните квоти? И последния въпрос. Вярно ли е, че 7% от световния пазар се търгува или тази цифра вече е по-голяма? Може ли да отговорите на този въпрос? Да дадете повече информация. Благодаря. Благодаря, Мартин. Луис Кабар. Каподичантош. Каподичантош. Благодаря, господин председателю. Аз искам да благодаря на господин Бог за това, което ни представи. То отрезява несъмнено гледната точка на стопанския сектор и ние трябва да изслушаме всички страни в спора, за да видим къде, какви интереси има. Но това заседание се случва по време на една криза, когато голям брой европейски производители се сблъскват с огромни проблеми, тъй като моделът, който е добър за стопанския сектор, не е непременно добър за производителите. И системата ще работи добре само ако всички извличат облага. И моят въпрос е следния. Аз останах с впечатление, че, че стопанския сектор е за продължаване на либералната пазарна логика, следвана от комисията до сега. И ако се, източника на разделение, когато говорим за междинната проверка на състоянието на земеделието. Това е въпроса, който разделя парламента най-вече, тъй като има различни гледни точки и становища по либералната пар... пазарна логика. Аз слушах от нашият уважаем гост, че той е за а, такава защитна мрежа и интервенционен механизъм. Той говори в защита на този механизъм за да се а, преодолее тази нестабилност на цените. Може ли да ни кажете малко повече в подробности какво имате предвид тази безопасна мрежа, защитна мрежа, част от интервенционния механизъм ли е? и какво е това ниво. Какво е нивото, под което производителите просто не биха могли да просъществуват а, повече. Тоест повече детайли по тази идея, ако обичате. Какви са механизмите, които вие смятате, че ще са част от това понятие за либерален пазар, които ни съветвате да приемем, защото по този начин нещата ще върват по-добре. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първият въпрос е. Искам да ви попитам ли сте съгласен с следното. Аз изхождам от това, че производството на мляко ще трябва да се ориентира повече към пазара, отколкото е ориентирана, ориентирана днес. Съгласен ли с това? Много, няколко колеги формулираха следното във връзка с колебанията на цените. Има колебание на пазара. Как може чрез подходящи договорености да се справят фермерите с тези ценови колебания? пред, какво е предлагането, а, може ли чрез а, подходящи договори да се регулира това. Идвам от Германия, където се ди... разговаря по различни нива на цените. До определено а, ниво по, по един начин се ценообразува, над това ниво са други цените. И третия въпрос. Как в бъдеще и аз говоря сега за времето след млечните квоти, къде трябва да се намеси политиката и къде не бива да се намесва. Тоест, къде е границата? Да кажем, до тук ще се а, млечния пазар сам ще се справя, от това, от тази граница нататък ще се намесим ние, политиците. Благодаря. Госпожа Костинджер има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Вие казахте, че Европа е подходящо място за производството на млеко, но планинските райони са неправдани. Свързано е млекопроизводството с много работни места. Как гледате в бъдеще в планинските райони да се запази конкурентоспособността? Във вашия доклад казахте, че по-настоящем не са изчерпани квотите в Европа. Има ли усилия да се задвижат пазарите, да има нови иновативни продукти на пазара и, например, те да бъдат произвеждани в тези райони? Благодаря. Жозе Бове има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на това, което е записано в документа е, на Индустриалната комисия в областта на хранително-вкусовата промишленост. Там се казва на страница четвърта в този документ, че действителният проблем днеска за хранително-вкусовата промишленост е, са високите цени на суровините. И поради това не можем да бъдем конкретно способни на международните пазари. От това следва следния въпрос. 2009 година цените на суровините са твърде високи, за да бъдем конкурентно способни. Същото го има и в баланса за първото полугодие на 2009 година. В млечения сектор ясно се казва, че печалбите на, на предприятията през първото полугодие се дължат на цените на млекото, които са били по-низки от всякога. Има известно противоречие. От една страна индустрията иска по-низки цени, а от друга страна фермерите не могат да покрият разходите си и демонстрират често на улиците за по-високи цени. Проблема е, че по-късно няма да, че след няко известно време няма да имаме млеко в Европа, ако фермерите продължават да не могат да покрият своите разходи. Няколко въпроса. Първо, вие за това ли сте производството да бъде контролирано да се адаптират едно към друго предлагането и търсенето? И второ, трябва ли производителите и индустрията се договорят чрез договори за цени на млекото, при които се изхожда от принципа да се покрият разходите на фермерите. И още нещо. Става дума за информация относно козето мляко, овчето мляко в Италия, Франция са също проблемни по различни причини. Същата проблематика е като при кравето мляко. И поради това моето искане е точно в този сектор в Италия, Франция, Гърция, да се постъпи с другите видове млеката, както при кравето мляко, за да може този сектор да се справи с кризата. Тук е нужна допълнителна информация. Благодаря ви. Думата има Вернер Шмидт. Благодаря, господин председател, Съвсем накратко, защото не искам да повтарям това, което казаха колегите, струва ми се, че най-голямо значение имат всички тези въпроси, особено поставените от госпожа Магинес. Виждам едно враждебно отношение на Европейската асоциация към задължителното поставяне на етикети за място на отглеждане и страна на происход. И това ме хвърля в неудо... недоумение е, Селскостопанските производители е, у нас е, много държат на е, подобно етикетиране. Това е и част от стратегията на Европейския съюз. И бихте ли казали дали говорите тук за чисто браншови интереси или става дума за въпроси, по които комисията ни трябва да обмисли политиката отново. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. На наша позиция, nós consideramos que. Господин Алвес, убедени сме, че добре изяснихте въпроса за неустойчивостта на цените. И същевременно почти изцяло пренебрегнахте един друг важен въпрос. Как се разпределя печалбата по цялата верига на производството и доставките? Защото наистина имаше спад на цените на суровините, изкупните цени намаляха, а същевременно крайните цени за потребителя а, се запазиха непроменени. И това съществено променя облика на бранша. и то значително в ущърп на земеделските стопани. И от гледна точка на преработвателите, е, може би пазарът е наред, но нека да мислим и за земеделските стопани, за производителите на суровината. За тях не е така. И мисля, че е важно да има договорености е, между тези съществени елементи от сектора, защото иначе има изкривяване в разпределението на печалбата. Благодаря на господин Алвес. E, e, Господин Олейничак, имам няколко въпроса и няколко коментара. Първо, искам ми се по-задълбочена да е дискусията по кризата на пазара на млечни продукти, както и по направените през последните няколко години инвестиции, защото инвестициите намаляват, а същевременно искаме отрасъла да става все по-конкурентно способен. Ето защо въпросът ми към вас е, смятате ли инвестициите за достатъчни в сектора? И може ли да се каже, че до сега те са изиграли благоприятна роля за развитието на сектора и за повишаване на ефективността на земеделските стопани? В най-добрите години на сектора, редица държави членки на Европейския съюз инвестираха в допълнителни производствени мощности. И много вероятно е това да е една от причините за сегашната криза. Споделяте ли това становище? И също така искам да ви попитам дали предвиждате проучвания на въпроса каква политика за подпомагане ще бъде най-подходяща е, в бъдеще. Имам предвид не само възстановяване на средства при износ, но и други държавни плащания на национално равнище. И още нещо, е, въпрос, който беше засегнат от колегите. 2008 година беше най-лошата кризисна година. фирмите се обединиха в сдружения. Днес обаче, 2009 година, искам да ви попитам, има ли дивиденти, разпределят ли се такива дивиденти и заделя ли се част от а, дивидента за инвестиции? Каква е нормата на печалба и кой получава лъвския пай от печалбата? Благодаря. Дантен. Monsieur le Président. Deux, questions. Euh, la production laitière... Благодаря, господин Дантен. Два въпроса. Производството на мляко и млечни проти е особено деликатен въпрос на държавната политика. И е възможно да се приложи модел за производство в региони, където себестоиността е по-ниска. Смятате ли, че по този начин може да се развива сектора? По-нататък, млякото на прах е основен елемент на пазара И имаше моменти, в които излишъците се използваха за хранене на животни. Разполагате ли е, си изводи от проучвания как могат да се използват е, продуктите от мляко на прах? Благодаря, госпожа Лулинг. Благодаря, господин председателю. Живеем в Европейския съюз не в Съветския съюз. Ето защо много трудно мога да си представя как от Брюксел ще налагаме твърди цени на млякото, млечните продукти или на каквото и да е било. Надявам се да сте съгласни с мен. У нас производителите се обединяват в кооперации. Те са преобладаващата форма. У нас И земеделските стопани, които прода, а, предават продукцията си на тези кооперации, получават по-високи цени, отколкото примерно колегите им в Германия. И а, наистина доста а, време люксембургските а, кооперации държаха по-високи цени от а, германските. В отделните държави членки има свобода на сдружаване. Производителите могат да решат да създадат кооперации или не. Колкото по-силен е пазара, толкова по-естествена е тази потребност. И като имаме предвид кризата на пазара, следва да използваме всички инструменти. Госпожа комисарят искаше да премахне всякакви подобни инструменти за намеса, за възстановяване и така нататък. Но те са ни необходими, като имаме предвид сегашната обстановка. Ако цените се ориентират нагоре, мисля, че Европейската комисия следва да се въздържа от резки действия с запаса. за да не се подкопаят основите за възстановяване и стабилизиране на цените. Приемат се и общоевропейски и национални мерки за краткосрочното оцеляване на производителите. Имаме разнообразни национални мерки в различни държави членки, включително и у нас, 18 милиарда а, беше сумата предвидена за фонда за млекопреработвателите. Дори и когато сумите са малки, те не бива да се пренебрегват. Когато Европейската комисия прави преглед на финансовите инструменти, възможно е да се използват и други източници. Аз много добре си спомням, че когато спасявахме проекта Галилео, използвахме е, свободни средства от е, фонда меделие. Сега също бихме могли да е, потърсим възможности за допълнително финансиране. По въпроса за квотите, за съжаление, и самите производители не са на единно мнение дали трябва да бъдат премахнати или пък да бъдат запазени. Според мен следва да си зададем въпроса защо а, сега при кризата се преоценява подхода към а, квотите? Решението беше взето в определен момент, когато обстановката беше съвършено различна. Според мен, ако мнозинството производители искат запазване на млечните квоти и след 2015 година, вероятно това би било уместно, като имаме предвид сегашното положение. не знаем какво влияние върху производството ще има премахването на квотите. И съм убедена, че на всяка цена трябва да се запази земеделското производство. По много причини. Ние трябва да запазим своето селско стопанство. а и може да се окаже, че на обществото ще му струва много по-скъпо да се премахнат е, тези мерки в обща сълскостопанска политика, отколкото да се запазят. Ще има и социални, економически, екологични последици. Ако не гарантираме развитието на земеделието във всички региони, ще ни струва много скъпо – всяка грешка. И за това ще трябва задълбочено да обмислим въпроса, за да бъдат прияти е, поне част от мерките, които предложих. Благодаря. Jeg skal prøve at gøre det kort, men vil egentlig godt øh, starte med at, at tilslutte mig en af de ting, som fru Lulling sagde. Благодаря, господин председател. Първо искам да се присъединя към една от бележките на госпожа Люлин. Действително, ние не бива да изхождаме от това, че е добре от Брюксел да се задава цената на млекото. Производителите за тях се говори. Те имат думата, но потребителите до сега не са се изказали. Ако задаваме цените от Брукса, потребителите трябва да плащат двойно. Поради по-високите цени в а, магазините. Искам да поставя следния въпрос. Какво ще направите за по-голяма прозрачност в ценообразуването? По времето на кризи за потребителите в магазините млекото все още е доста скъпо. Може би не е добра идея да се създават нови регулации за ценообразуване, но аз съм за повече прозрачност за потребителите в ценообразуването. Благодаря. Благодаря. Много въпроси бяха поставени. Мен специално ме интересува следното. Фермерите в Европейската асоциация на млекопроизводителите доволни ли са от своята организация? Коя структура смятате, че е оптимална? Как изглежда стратегията на асоциацията за бъдеще? Има ли обща линия или всеки фермер има своя стратегия? Благодаря. Гос, господин Бук, имате много въпроси, на които трябва да отговорите. М може би има някои въпроси, на които от вашата асоциация не могат да отговорят, но Имате думата. Yes, uh, thank you for Mr. Chairman. I will... Да, благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на поставените въпроси. Доколкото ми е възможно и предварително се извинявам, ако някой пропусна или забравя, защото наистина бяха многобройни. Още в самото начало искам да обясня какво направихме 2003 година, защото това обяснява сегашната действителност. През 2003 година бяха а, намалени а, интервенционните цени с 15-20%. Намаляването на тези интервенционни цени а, беше компенсирано а, с премии в размер на 3,5 цента на литър за земеделските стопани. Системата на квотите ще бъде премахната през 2015 година и все още не се очертава мнозинство те да бъдат запазени. В споразумението по прегледа за състоянието всички стигнахме до извода, че ще е необходимо невероятно увеличение на производството, за да си осигурим, така да се каже, меко кацане. Това е действителността. И Европейската асоциация на млекопреработвателите е съгласна с всички констатации. В по-дългосрочен план, като имаме предвид перспективите на пазара, има всички признаци, че Търсенето ще изпреварва производството в световен мащаб, особено в неразвиващите се страни. Така че дългосрочно погледнато и глобално положението никак не е лошо. 8-9% от европейската продукция годишно се изнася в трети страни. И 4 до 5% от световната продукция се а, търгува в глобален мащаб, т.е. при нас а, този дял е по-висок. През август и септември, а и до сега, цените за щастие растат, но пазарът е все още твърде крехък, по наша оценка. Ето защо, според нас, Европейската комисия не бива да бърза размразяване на запаса и пускане на допълнителни количества на пазара, защото това ще изкриви положението. По неустойчивостта на цените трябва да кажа, че тя се запазва като една неизменна и все по-ясно очертаваща се характеристика. Ценовата неустойчивост в известен смисъл е естествено свойство на пазара. Същевременно, всички сме единодушни, че крайностите в тази неустойчивост са нежелателни. Както прекомерно високите, така и прекомерно ниските цени са неблагоприятни. Защото твърде високите е, цени ще ускъпят силно продуктите на пазара – и ще се свие търсенето. Това видяхме преди известно време и то за сметка на конкурентно способността. Много потребители в резултат на това се ориентираха към източници на бълтечини, различни от млечните продукти. При един такъв силно неустойчив пазар могат да се използват инструменти за управление на риска, договори от типа фьючерс, форвард и така нататък. Това ще подпомогне земеделските стопани, но няма да намали неустойчивостта като такава. Само рискът за операторите от тази неустойчивост ще се намали. Поради тази причина смятаме, че този инструмент следва да се прилага доброволно. Според нас, ако направим преглед на политиката в млечния сектор след 2015 година, могат да се прилагат различни инструменти за намаляване на устойчивостта на цените. И когато цените са твърде ниски, трябва да се поддържа едно ниво на предпазната мрежа. И тогава една система на намеса, може би сходна на сегашната с преработване на млякото на прах или чрез поддържане на частни запаси, в бъдеще така или иначе, тази предпазна мрежа трябва да се гарантира. Когато цените са високи, пак смятаме, че могат да се използват публични инструменти във връзка с управлението на стратегическите запаси. Всички знаем, че когато цените са високи, определящи за тази висока цена са само последните количества в тонове или е, в килограми. Затова управлението на а, пазара може да се насочи към освобождаване на част от стратегическите е, запаси, като проява на тяхното управление на пазарна основа. Това мога да кажа във връзка с вижданията ни за стабилизиране на пазара чрез използване на пазарно ориентирани инструменти. Беше поставен и въпрос каква е собствеността на членовете на асоциацията. 50% от млекопреработването се извършва в кооперации и останалите 50% са частни фирми. Това е средно за Европейския съюз. Що се отнася до договорните отношения между земеделските стопани и преработвателите, вярно е, че 50% от млякото се преработва в кооперации, както току-що казах. И същевременно най-разнообразни са отношенията между земеделските стопани и преработвателите. Каквато и да е формата, според нас тя трябва да се прилага на доброволна основа. Следва да работим с по-ясна ориентация към пазара. Ако Европейската комисия реши да предприеме законодателна инициатива, за да предпише договорни отношения, ценови равнища или мерки, то тогава трябва да видим какво ще е съдържанието. Според нас, такива законодателни инициативи са ненужни. Беше зададен въпроса за мерките за подкрепа и реакцията на Световната търговска организация. Знам, че в момента а, има внесено предложение в хода на преговорите в рамките на Световната търговска организация и последните предложения на Европейския съюз а, в преговорите с, са максимума, до който можем да стигнем. Това следва да бъде наистина максимумът. Според нас Европейския съюз е направил достатъчно, в някои случаи даже повече отколкото е необходимо, в сравнение с други сектори и други участници в преговорите. Не бива да забравяме, че ние сме за постигане на споразумение в рамките на Световната търговска организация, защото ние Както казах, изнасяме 8-9% от общия обем на европейската продукция на пазарите на трети страни. Ако не изнасяме тези количества в трети страни, тогава ще трябва да намалим общия си обем на продукцията с същия процент. Тук беше зададен въпрос във връзка с веригите супермаркети, и предложението на Европейската комисия в тази област. Искам съвършено откровенно да кажа, господин председателю, че много остра конкуренцията между преработвателите и търговците на дребно. Много трудни са преговорите между търговците и преработвателите. Това е сегашното положение. След 2007-2008 година на пазара още повече се засилва конкуренцията между търговските вериги. Наистина Европейската комисия разглежда въпроса за договорните отношения, нормата на печалба, разпределението на печалбата. Длъжен съм да подчертая, че производителите се нуждаят от търговците и търговците се нуждаят от потребителите. Някой отбеляза, че Цените за крайния потребител не са се променили при спадане на изкупните цени. И въпросът е кой получи допълнителната печалба. В края на краищата не е задължително цялата а, печалба да е била получена от търговците на дребно когато не е съвсем ясно как се разпределя печалбата по цялата верига, не може да се каже твърдо, че търговците само са спечелили. Макар и а, да е справедливо да се отбележи, че техният дял от печалбата беше по-голям. Господин председателю, искам да се спра и на въпроса за прозрачността на цените. Нямаме нищо против една засилена прозрачност на цените на дребно или на изкупните цени или на цените, най-общо казано, е, по цялата верига. Но дали търговците или преработвателите ще спечелят от тази засилена прозрачност? По този въпрос трябва да се помисли добре. Със сигурност, господин председател, съм пропуснал някои е, въпроси, но това е което мога да отговоря в реакция на казаното до тук. Благодаря много, господин Бог. Сега ще помоля господин Расмусен да вземе думата като представител на комисията. А, да. Благодаря, господин председателю. Много интересен дебат се проведе, както обичайно днес след обята. И що се отнася до комисията и нейното становище, аз мисля, че аз бих разделил моето изказване на две части. Едната е пазара на млечни произведения, както го виждаме сега. И другата част е дълго, краткосрочното и дългосрочно развитие на пазара на млечни произведения. Цените и ситуацията на млечния пазар в Европа, както и в целия свят, се подобри. И то бих казал, че се промени драматично през последните един-два месеца. Не може да си затваряме очите към този факт. Фактите са, че цената на, на суровини, на, на, т.е. на млякото, на сирената и така нататък се повиши и беше крайно време това да стане. Това, което се случи, което наблюдаваме, че има едно увеличение до голяма степен и ние вече няма да даваме помощи на този пазар, защото повишението е до такава степен, че миналата седмица снижихме възстановяванията за експерт. Освен за суровините, но за всичко останало, те спаднаха до нула. Помощите или субсидиите, т.е. възстановяването на износа. Виждаме, че цените на пазара световния, ще ви дам пример, виждаме а, а, от Нова Зеландия тръгна и после на последните търгове на стоковите борси имаме едно увеличение на млякото на прах с още 50%. Така че сме на път към едно бързо повишаване на цените на млякото и млеч... на млякото. И подобно на увеличението на цените, което наблюдавахме през 2007. До каква степен това ще продължи така? Никой не може да направи прогноза, според мен опира всичко до, на световния пазар за това как ще се развива протекционистката политика в Австралия, Нова Зеландия като най-големи доставчици и дали а, също в общността, как, това, както, което ние виждаме, с обичайното забавяне на промените на цените на суровината и изкупните цени. Ние виждаме едно голямо увеличение на изкупните цени. Цената на вратата на земеделската ферма, така да се каже. И никой няма да отрече това. И никой не трябва да отрече факта, че сега виждаме едно увеличение от 20 до 30 цента на литър тук става дума за едно увеличение в сравнение с дори с това увеличение, което имахме преди волатилността на пазара за 2007. Дори ако отидем и по-назад 2003, 2004, 2005. Така. Дали тези цени са достатъчно високи? дали не са достатъчно високи. Не съм аз този, който може да даде преценка за това. Аз само трябва да посоча факта, че ние не трябва да си затваряме очите за тази добра промяна. Мисля, че то наистина е много а, добро стечение на обстоятелствата, добра еволюция и комисията няма да направи нищо за да промени това или да попречи на по-нататъчното увеличение посредством някакви мерки. Ние виждаме, че имаме отговорна работа за управление на тези запаси. В този контекст бих искал да ви подам една важна информация, ако я нямате, че голяма част от тези интервенционни запаси ще бъдат отпуснати за хора в неблагоприятно положение. Това ще бъде стъпка от страна на комисията. Това ще се приеме. И докато в миналото голяма част от тези държавни резерви независимо дали става дума за мляко или мляко на прах или каквото и да било, можеха да бъдат деблокирани незабавно, отпуснати. В новата схема говорим за около 50-60 тона мляко на прах. В новата схема те могат да бъдат освобождавани само от май 2010 на Наслед, по-нататък, т.е. ние няма да ги освободим в идните 6 месеца. Това ще ни даде време да видим дали сегашната ситуация е стабилна, устойчива и дали до тогава ще имаме възможност да се освободят тези количества на пазар – от а, интервенционните запаси, но ние няма да го направим а, по един така безотговорен, а напротив, ще го направим по един много отговорен начин, а, който, от което искат от нас съвета и Европейския парламент. Това е краткосрочната перспектива. В дългосрочната перспектива, аз слушах внимателно всички изказвани, много уместни бяха коментарите, въпросите, но аз смятам, че ще се съгласите с на комисията. Аз не мога да поема ангажименти повече от тези, които в момента изпълняваме. Създали сме работна група на високо ниво, която разглежда най-вече всички тези въпроси, които вие днес повдигнахте. И тази група на първото си заседание е, работи много активно. Утре е следващото им заседание и ние дори ние каним основните участници на пазара, заинтересованите лица. Утре ще дойдат техни представители от държавите членки и да чуем тяхната гледна точка, за да може групата да, бъде, да получи съвет, да бъде консултирана. И тук, като говоря за най-важните заинтересовани лица, говоря за Европейският млечен съвет – който е представител на всички производители, нашите приятели от е, Европейската асоциация на млекопроизводителите, както и търговските, европейските търговски организации. Мисля, че ще имаме чудесна дискусия утре, като, с такива и с толкова много представители. И въпросът е, ще опре най-вече до договорните взаимоотношения между а, е, производителите, и производителите, или може и преработвателите, или може би между всички. Кой знае? Как да се укрепи това а, взаимоотношение между производителите на мляко и после всички, които изкупуват мляко, после които го а, преработват и вече търговците. Един важен въпрос е с който ще бъде повдигнат и ще се разгледат, е именно този въпрос. Е също и въпроса за прозрачността. Крайно време беше да се повдигне и ще е, бъде подложен на задълбочен анализ в е, групата на високо равнище. Така че тази група ще заседава поне веднъж, а може и два пъти месечно. Това ще се реши в зависимост от логистичните възможности, но ясно става, че комисията ще се отчете, ще излезе с един доклад за цялата процедура до в края на 2010 година. Така че, господин председателю, надявам се, че разбирате, че аз не мога да поема ангажимент по която и да е конкретна точка, като представител на комисията. В интерес на всички е ние заедно и заедно с заинтересованите лица, не само тези, с които ще се срещнем утре, но и дистрибуторите, търговците на древно, всички ние, ние искаме да се получи една възможно най-широка картина на млечния пазар, сега в края на 2009, с това да обърнем поглед напред, а не назад и да видим какво заедно можем да направим, за да изгладим пътя, по който ще вървим до 2015 и по-нататък. Благодаря. Благодаря. Благодаря господин Размусен и на господин Бог, на всички, които участваха в тази много важна дискусия по един такъв значим проблем, въпрос. И ще се опитам да продължа да насърчавам мисли по този въпрос, да решаваме всички проблеми, които възникват. Сега, следващата точка от дневния ред, колеги, точка пета. Политика за качество на сълскостопанските продукти. Каква стратегия да се следва? Имаме доклад от Жан Карло Скота. За втори път говорим по този въпрос. И това е в отговор на съобщение на комисията за политиката за качество на продуктите. И след като бе е, прията зелената книга миналата година, започна процеса на консултация. Е, набелязаха се различни възможности за е, подобряване на системите на ЗГУ, ЗНП, биологичното замеделие, по-упростяване на етикирането в духа на предложението на Европейската комисия. Възможност за използване на допълнителни факултативни възможности, ниско въглеводородно съдържание и така нататък и поставане на срок за внасяне на измененията. Предложението е да бъде 16 ноември, 16 ноември 12 по обяд. Имаме нужда да приемем доклад, т.е. трябва да приемем доклада на следващото заседание на комисията на 1 и 2 декември. Така че сега ще дам думата на господин Скота да ни представи едно въведение към доклада си. Искам още веднъж да напомня на всички колеги, че срока за измененията е 12 часа на 16 този месец. И след е, изказването на господин Скота ще имаме дискусия. Имаме и представител на комисията, който ще се изкаже след като се проведе дискусията. Джан Карло, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колежки и колеги, глобализацията на пазарите, тежката криза, на която страда селското стопанство, качеството на селскостопанските продукти придобива голям приоритет. Европейският съюз може да повиши конкурентоспособността си чрез подходяща политика за качество на селскостопанските продукти – редица селскостопански райони нямат альтернатива за друга заетост. Политиката не трябва да се отклонява от обща аграрна политика, нито от политиката за борба с промените в климата. Трябва да сме в състояние да доставяме повече. В доклада ми ясно подчертавам колко е важно – да имаме три системи за регистрация за географско, е, географски происход. Това, това е една реалност, която представя традициите, историята, вкусът и знанията, които са предавани от година на година. Двете системата, ГЕО и ГГХ, е трябва да бъдат разделно разгледани – тъй като създаването на единна система за защита на обозначенията би подчертала разликата между... Би, не, би под, не би съблюдавала разхода, разликата между продукта и обозначенията на происход. Происхода на скостопанските продукти по това отношение аз мятам, че трябва да се дава за първоначалният продукт. потребителят трябва да е информиран за качеството на продукта, който купува. Е, продуктите са подчинени на производствен цикъл. Важно е качеството. По другите теми, които считам за важни, в моят доклад са значението на интензивното образование и информираност на потребителите, какви действия трябва да предприеме Европейският съюз по този въпрос. Различното етикетиране, марките, международната регистрация, международното признание на географските данни е важно. За този първи доклад искам да благодаря на колегите. Може би грешно казвам, произнасям името Лайен Джордж, Табашти Шабан. Благодаря на трима колеги и на е, господин, Лавир, Лавир. когото интензивно обсъждахме тази тема. Благодаря на всички тях. Благодаря. Благодаря. Господин Скота, откривам дискусията. Госпожа Ранска, имате думата като първа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Още в самото начало искам да благодаря на докладчика за конструктивния му дух и да отбележа, че проекто докладът е, съдържа много разумни идеи. Идеи, които можем да възприемем изцяло, като например възприемането на един общ логотип на Европейския съюз и схема за сертифициране при взаимоотношения с трети страни. Това е нещо, важно, като имаме предвид натрупания опит в Европейския съюз. Общностните стандарти в областта на маркетинга също трябва да бъдат запазени. Прекомерното опростяване може да породи такъв проблем, какъвто наблюдаваме в производството на плодове и зеленчуци. Прекомерното опростяване там със сигурност породи допълнителни проблеми. Следва да се запази разграничението между защитените наименования за происход, защитените географски указания и така нататък. По отношение на вината и спиртните напитки трябва да бъдат отчетени специфичните им особености. не е съвсем ясно какво е а, отношението към защитеното географско указание и а, положени ли са всички усилия, за да бъде запазено доброто име на европейската продукция. Не мога да се съглася с всичко посочено в доклада по отношение на суровините. Не бива да забравяме, че задължителното налагане на наименование за происход или географско указание може да затрудни, а не да улесни производителя, който и без това е в трудно положение, като имаме предвид действащото законодателство. Не бива да обременяваме производителите ненужно. Един отраслов подход би могъл да бъде много полезен, за да видим в кои сектори промените са желателни и в кои не. Няма да а, говоря по-пространно по тези въпроси, които вече засегнах а, бегло. Един интегриран подход ще ни даде възможност да направим оценка на начина по който е организирано производството в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Заповядайте. Господин Тебайди. Like really, very... Искам да ви поздравя за доброто подготвяне на целия документ, който чухме и това, да кажа това, че групата подкрепа доклада. И споделяме трите основни цели на този доклад. Да имаме една всеобхватна система на мерки за качество на сълскостопанската продукция. Второ, по-надежна информация и едновременно с това едно упростяване на системата. Понякога има известно противоречие между упростяването и това а, да се предоставя по-надежна информация. Първият въпрос е а, свързан с а, логотипа а, или общностното лого. Ние подкрепяме това общностно лого и сме съгласни с предложението на докладчика да нямаме второ такова. Комисията, ако си спомняте, уважаеми колеги, предложи въвеждането на второ лого за неевропейски продукти според стандартите за замедалска работа и аз мисля, че не е нужно да се въвежда второ. По отношение на географските наименования сме съгласни, указания сме съгласни че различаването на СГО и ЗНП е много важно за новите държави членки, за новите държави членки особено. Ние уважаваме практиката и искането, исканията, нуждите и сме съгласни с поддържането на тази съща, сега съществуваща система и тук споделяме становището на докладчика на бележка. Дори във Франция, където Културата за консумация, потребление на вино е много разпространено. След допитване до потребителите, аз не можах да разгранича а, ЗГУ и ЗНП и за това според мен ние трябва да си поддържаме системата. Третия въпрос без съмнение трябва да въведем унифициране, тъй като сегашната ситуация е такава, че пречи реализацията на органични продукти, на биологични сълскостопански продукти. По отношение на специализираната продукция или с системата трябва да се поддържа и ние споделяме с традиционно специфичен характер. Поддържаме предложението на комисията за премахване на системата. Ма, независимо от това, че тя е много нова, трябва да поясним правилата за регистриране в бъдеще. Сега продукти с нисък въглеводороден отпечатък, така да се каза, Нека да бъде факултативно. А с моята лична гледна точка е, че този въглеводороден отпечатък може да бъде прият. Готов съм да изслушам дебата, но съм против задължителния му характер. И на последно място споделям възгледа на докладчика, че трябва да имаме е, да проведем една образователна система, е, образователна кампания, извинете, и трябва действително да информираме, да предоставяме по-голям обем информация за потребителя и баркодовете, които са а, и информацията в интернет да, бъ, да, да се разшири без прекомерно увеличаване на информацията като обема, по-скоро нейната надежност. Искам още веднъж да благодаря на господин Скота. Хиляди благодарности. Grazie, grazie Tabaci. Adesso Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Por supuesto, comenzar agradeciendo al señor Escota su informe. Благодаря. Искам и аз да благодаря на господин Скота за неговия доклад, където мисля, че нашата комисия ще се съгласи единодушно, че е необходима някаква степен на производствени квоти, политика. И, а, тоест, извинете, по качество на сълскостопанската продукция, мисля, че е много разумна такава, такъв подход. По-добри стандарти, по-добро защитени географски указания – общностното лого за биологични сълскостопански производства. Всичко това са много важни въпроси. Трябва да разгледаме и характерните, характерните, специфичните черти на качеството, защото всичко това не само ще повиши доходите на замеделските стопани, но и ще запази тези производства, които са от ключово значение, особено за регионите с неблагоприятни климатични условия. И затова мисля, че такава една политика за качество на сълскостопанските продукти ще помогне много. Що се отнася до стандартите за реализация, а, мисля, че унифицирането не трябва да подрони информацията предоставяне на потребителите. Тук трябва да се съблюдава законодателството на Европейския съюз за етикиране, етикетиране и нищо да не се добавя, което само да обърка потребителите. Разбира се, някъде може да се допуснат някои трудности по отношение на съдържанието, но смятам, че а, а, одобрявайки този доклад стъпка по стъпка, ние ще постигнем а, договореност. Благодаря. Так, herr Господин председател, уважаеми докладчик, Смятам, че това е един добър документ. Някои точки би ги формулирала по-остро, особено, що се отнася до традиционните храни, които са произведени чрез традиционни занаяти. Аз съм на мнение, че неотменима част на европейското културно наследство е това да се запазят традициите. Това е особено важно. И особено важно за нас е, които искаме да запазиме селската култура. Въпреки, че навлиза новата аграрна политика, мисля, че това е добър документ за запазване на активната сълскостопанска политика, именно защитата на културното наследство. Има още един елемент – модерната индустрия, включително охранително-вкусовата индустрия, днес използва компютри, всичко е компютеризирано, всички данни вече са цифрови данни, съхранени в компютри. Кой трябва да разработва в бъдещето е, сърскостопанската индустрия – след като вече специалисти по електронна обработка на данни ще знаят как се пече хляба. Затова искам един по-стегнат текст. Още две мисли. Може да смятате, че са налудничави, но се надявам правилно да ги е, кажа. Когато говорим за обозначаване на храните и повече информация, ние ще имаме безкрайно много различни обозначения на храните. Има относно здрав, здравните данни, обозначение на происход. Не мога да си представя колко много различни обозначения ще има на етикетите. Не може ли да се опростат нещата, като се каже да, производителите имат право да си запишат своите твърдения, но не бива да заблуждават потребителя. Ясно казано следното. Може да кажеш каквото искаш, но трябва да докажеш, че това, което твърдиш, действително е вярно. Един малък пример. Ако произвеждам салам и твърда, че месото в този салам е от особено щастливи свине, то трябва да могат да докажа това, че моите свине действително са по-щастливи от други свине. Извинете, но в тази насока трябва да се движат нещата. Определени принципи трябва да бъдат зададени. И трябва да се придържаме към тях най-строго. Вместо да имаме 3000 различни а, обозначения. И още нещо по отношение на следващата идея. При пласмента на риба, и ние знаеме, че рибата е един продукт, който се произвежда в отдалечени райони. Примерно планински езера – Когато се продава тази риба и се каже, о, когато се купуваш изкуствено отгледана риба, тогава се запазват дивите риби. Купувайте отгледана риба, а не дива риба. Това е важно твърдение, тъй като отгледаната риба струва 3 до 5 кг живи диви риби колкото повече отгледана риба гледаме, толкова повече риби ще има в световните морета. Благодаря. Благодаря, госпожо Полсън. А сега госпожа Деланга има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за въвеждащите думи. Това е много добър доклад. Най-важното което ние като Комисия по замеделието трябва да решим е европейското лого за качество. Това е достатъчно трудна тема. За нас това ще бъде тема, по която трябва да се борим и да е, извършим работа по убеждаване в нашия парламент. Относно допълнителните данни върху етикета, съвсем честно казано, аз имам известни трудности с дефинициите. Естествено, по-добре е да има европейска дефиниция. Инициативите в Англия са такива, че супермаркетите имат собствени лого, обаче аз не вярвам всеки супермаркет да си има собствена дефиниция. Това не е добре. Трябва да имаме европейска дефиниция в сътрудничество с индустрията. От друга страна, има някои неща, които държави членки считат за по-важни, отколкото други държави членки. Например, 6 метра под морското равнище. Тук нямаме отношение към стопанската форма. В Нидерландия е важно потребителят на млеко да знае, че млекото е от крави, които не се отглеждат в обор, а от свободно разхождащи се крави. И трябва да има известна свобода държавата членка сама да вземе решение, тъй като тя най-добре знае какво очакват со, а, нейните потребители. Трябва да дискутираме по етикетите. Може би още две неща. Съгласен съм с изречението, че възможно повече информация трябва да има на етикета, обаче аз съвсем не вярвам на това. Не смятам, че етикета е инструмент за информиране на потребителя, тъй като местото е много ограничено и трябва да се ограничим само до съществените информация. Например, местоположението на фермата може да се даде чрез интернет адрес. Може да дадеш код е, в интернет и да видиш откъде идва кравата, може да видиш оборите, може да видиш фермерите, които се грижат за кравата, може да се каже кога е родена кравата, кога е заклана. Дружни са ни информационни потоци е, относно биологията трябва по-силно да се спрем на контролирането на биопроизведенията, биопродуктите. Това са биологичните продукти, особено при продукти извън Европейския съюз. Ние като комисия по земеделието казваме често трябва повече пари за контрол, за, персонали, за персонал. Но по принцип съм съгласна най-общо с доклада. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за доклада и особено за разграничението между предложената система за качеството и е, съдържанието на продуктите. Вероятно, трябва да се задълбочим малко повече в някои понятия, да избистрим определенията. Това беше посочено от комисията. Например, допълнителната информация по етикетите. Според мен е един много интересен въпрос, както беше отбелязано и от колегите. За сега не смятам, че този допълнителен елемент се използва пълноценно в общността. Има някои въпроси, които според мен са изключително важни. В редица държави членки има региони, където според научните изследвания две трети от потребителите не разбират етикетите по отношение на качествените характеристики. Няма защо да поставяме стратегиите си на основата на качеството, ако потребителите просто не разбират знаците и символите, които се използват в етикетите. Затова информирането на потребителите има първостепенно значение. В различни програми по втория стълб за сега е възможно само частично сдружения или физически лица да ползват структурните фондове за информиране на потребителите относно марките и етикетите. Благодаря на Джовани Лавия, господин Долфман. Благодаря, господин председател. Аз считам този доклад на колегата Скота за добър и много важен за селското стопанство. На два въпроса искам да се спра. Ние дискутирахме вече по въпроса за происхода на суровинята. Той е свързан с въпроса а, не само с това потребителя да получи вярната информация, а къде е добавената стойност на тази информация. Ние сме Комисия по земеделие, отговорни за това допълнителната стойност да не остане в индустрията, а при фермерите. И смятам, че ако погледнем продуктите в животновътството, където не е нормирано происхода, то добавената стойност остава само в индустрията. Фермерите, животновъдите нямат нищо от това, тъй като суровината за тези продукти е съвсем обикновен продукт, който го има на пазара. Затова смятам, че трябва да внимаваме и селените, и селското стопанство да получат нещо от това. Втората сфера е следната тема, въпроса за управлението на предлагането. Аз съм убеден, че действително ще имаме успех при много обозначения за происход тогава, когато по някакъв начин има възможност производителите да управляват и количеството. Става дума за системата на професионалността и точно в винопроизводството в някои области има великолепни примери как това може да се направи това. Когато а, има споразумение за количествата, които се пласират на пазара. Не бива да изпускаме и този въпрос. Накрая благодаря на колегата Скота, че специално спомена производството на продукти в планинските райони. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз е, искам да благодаря на докладчика и на докладчика в сянка за труда, който са положили. Няколко въпроса ще е, разгледам по като се присъединявам и към тъй като участвам в изготвянето на споразумение в е, другата комисия. Сега ние в Европейски съюз имаме много строги стандарти за храните, много по-високи, отколкото в останалата част на света, така че е много важно европейските продукти да имат едно общо европейско лого, за да могат е, потребителите да знаят е, какво купуват и че ние тук в Европа спазваме изискванията, които са поставени. Защото, разбира се, ние не можем да проверяваме стандарта и качеството в, на производство от трети страни, на продукти от трети страни. Искам също да кажа, че е, географските наименувания указания и наименованията за происход са една принадена стойност. Е, към гарантиране качеството на нашите продукти, така че ние трябва да ги задържим на всяка цена. Те работят много добре, това е доказано и не само в виното, като най-стария продукт, който е получил такива наименования и указания, но да насърчаваме, да не снижаваме в никой случай стандартите, защото това, което ако а, изменим на тази система, просто ще стане една девалвация. Сега по отношение на а, логото, трябва да, както каза, поддържам казаното от преждеговорившия, трябва да имаме едно такова за а, интегрирани продукти, едно лого, което да бъде валидно в цяла Европа и също така да казва а, откъде идват съставките на продукта. Благодаря много. Благодаря. Благодаря, благодаря на докладчика за добре свършената работа и готовността да изслуша нашите отношения. Имам обаче следния въпрос. Комисарят и е, службите на комисията многократно правят декларации, които като че ли водят до ограничаване на схемите и процедурите за акредитиране на равнището на Европейския съюз. По този въпрос Европейския парламент ще трябва да се произнесе и е, децентрализацията на процедурите е, за акредитиране и сертифициране само ще обърка допълнително потребителя. Аз лично предпочитам единна процедура за сертифициране. Благодаря. Благодаря. Жозе Бове и след това госпожа Магинес. Благодаря. Искам да благодаря и аз на докладчика за извършената работа и само да поискам едно пояснение по няколко въпроса. Точка 6, 7, точки 6, 7, 8, 16 и 26. А, те са много конкретни а, и наистина дано да не пораждам спорт. Първо, качеството. Спора, е европейското качество. Обратно на това, което бе казано от, поне от един от колегите тук, аз мисля, че има объркване защото ние нямаме такава европейска е, етикет, освен ако утре е, го направим е, направим рамка за производствените стандарти. Значи има риск тук да внесем объркване. Седмо. По търговските, стандартите на търговските вериги, производствената верига. Дали да се придържаме към тези стандарти, да изготвим ли един модел или трябва да го разширим, за да включи нестандартни продукти, за да се откликне на биологичното разнообразие, което наблюдаваме в Европейския съюз. И тук трябва да се види какво казва Европейския комитет по стандартизация. Мисля, че това е най-добрият орган, който може да разреши този въпрос дали не трябва това да бъде в ресора на една агенция, което според мен ще е по-полезно, като, се има предвид каква е целта ни, какво искаме да постигнем. По оценките, съгласен съм с това, което казахте за ЗГО и за ЗНП, трябват ни наистина ни реални инструменти, така че да а, хората да не намират вратички да заобикалят тези системи на защитените географски указания и защитеното наименование за происход. 26. Биологичните продукти, споменаването на страната на происход. Мисля, че това е необходимо. Така че потребителя да е съвсем наясно откъде е дошъл продукта. Благодаря. Благодаря, Жозе. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да попитам докладчика дали е имал предвид и кетеринговите фирми. Като имаме предвид колко много съхранителните са хранителните продукти, които се предлагат в заведения за обществено хранене, доставчици на храни по домовете, ресторанти, ние не знаем откъде идват вината, белдачините, говеждото. Отразен ли е този въпрос доклада? Благодаря. Благодаря. Сега последния оратор, след което ще дам думата на комисията. Много бърз въпрос. По-скоро към комисията, отколкото към докладчика, без да съм сигурен към кои от двамата. Каква е регистра... Защо регистрационната процедура се проточва толкова? Понякога до 3 години просто това е недопустимо. Следващия въпрос. е свързан с помощта. Помощите. Какви възможности има? За предоставяне на помощи на дребно производство, на дребни производители. Мисля, че това трябва да се дефинира. И по-нататък по разно, разли, разграничаването на, между, на начина на производство на суровините. Например, крави, които със свободно се движат и млякото от тях и тези, които се отглеждат в затворени помещения. Това са два вида отглеждане с различни разходи. Това, разбира се, влияе и върху е, вкуса на храната, на крайния продукт и върху неговата цена. Да, добре, благодаря. Чухме една интересна дискусия. Сега ще дам думата на комисията и нейния представител господин Калдоние, след което отново ще дам думата на Жан Карло Скота, за да отговори на поставените от него въпроса. Господин Калдоние. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за великолепната работа. Комисията се радва на подкрепата, която получава за своето съобщение. Има подкрепа по този проекто доклад. Искаме да ви съобщим, че в момента извършваме консултации. Ще има различни предложения до края на следващата година законодателни предложения и е важно какво е мнението на парламента за да могат нещата да се насочат в съответната посока. Аз се надявам, че с моите изказване сега ще се спася на основните въпроси, които бяха повдигнати. Относно европейското лого, смятам, че едно нещо е важно. Трябва да се знае, че европейското лого за качество е тема, която се обсъжда от години – Европейската комисия съвсем открито се изказа по това предложение. По различни причини съобщение и в съобщението, тъй като засегнатите при консултациите за Зелената книга отклониха това предложение – това лого гарантира само европейските правила за производство и при, им, при вноса трябва да създаде възможност за спазване на правилата и използване на едно и също обозначение, което обаче може да заблуди потребителите. Това накара комисията да каже, че правилният път е оказване на мястото на производство. И ние подкрепяме тази идея в проекто доклада. Относно системите за качество. ГУ и ГГХ. ЗГУ и ЗНП. С трите регистра. Това е опростяване, тъй като в момент света има различни бази данни, различни системи на регистриране. Може да се упрости системата да стане по-лесна и по-разбираема. Чрез законодателство трябва да се хармонизира там само, където е възможно. Но не става дума тук за това, особеностите на отделните видове производство и отделните стоки, вино, алкохолни напитки и други да бъдат премахнати. Не, те няма да бъдат засегнати от това. И се надяваме парламента, че ще ни подкрепи в това наше предложение. Относно обхващането на едно место, сливането, това ще бъде проверено. Това ще бъде проучено. Възможно е, разбира се, но нищо още не е решено. Нека да премина сега към традиционните продукти. Научих, че тук се изказва подкрепа, подкрепа. От страна на комисията трябва да ви кажа, че ние също виждаме така нещата. Продуктите и тяхната особност трябва да бъде подчертана. И поради това, чрез гарантираните традиционни специалитети, има, такива, които от 20 години вече са регистрирани, но системата не е задоволителна. Има със сигурност по-добри възможности за насърчаване на тези традиционни продукти и това ще направи комисията. Искам да ви обърна внимание на последната точка системи за сертификация, частни и национални. Това са системи, които израснаха през последните, гъби, като, е, последните години като гъби от земята и това може да доведе до задължения и разходи за производителите, но едновременно с това и риск за е, заблуждаваща информация. Затова комисията каза, тук трябва да се направи нещо за намаляване на е, опасността от такива недоразумения. По-настоящем изглежда за невъзможно чрез законопроект, а по-скоро чрез директиви или чрез ръководства, които да информират заинтересованите лица. Относно процедурата по регистриране, един от въпросите спомена за, този, за това. Съвсем ясно съзнаваме колко дълги са тези процедури, първо анализ на национално ниво, след това на европейско ниво. На европейско ниво сега имаме задачата, че, че след подаване на заявление от съответна държава членка, ние си, да си изпълним задължението и в това съобщение ние също се задължаваме да преработим процедурите, за да може това проучване, тази проверка да се извършва по-бързо и да може да се вземе решение по подадените заявления по-скоро. Заявления, които не са задоволителни, бързо да бъдат отклонени. Благодаря. Господин Кордония. А сега искам да дам думата на докладчика Карлос Даскота и още веднъж повтарям, до 16 ноември 12 часа трябва да бъдат подадени заявленията за изменение. Инициативният доклад на 1 декември при заседанието на комисията. Господин Скот има думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Виждам, че този доклад е, среща консенсус, както е, беше и по време на разработването му. Интересно е да се чуят е, идеите за логотипа за качество, който би могъл да бъде начин е, да сигнализира и за качеството и за безопасността на е, храните. Мисля, че качеството а, е, чрез а, а, такъв логотип ще бъде откроено по-ясно, когато продуктът е с происход от Европейския съюз. Идеята да се насърчава разнообразието също е отчетена, но ако смятате, че това не е достатъчно, можем да а, направим съответно допълнение. По точка 8 Европейския комитет за а, стандартизация искам да кажа, че това е позицията, до която достигнахме създаването на национални органи би могло да допринесе за укрепване на безопасността. Искам да кажа нещо съвсем простичко и от сърце. През последните няколко години виждам много големи промени в начина на работа. И колкото и да се стремим да защитим някои а, райони, те дори с нашата помощ биват изоставени. Културата, историята, традициите следва да се пазят. Да. И именно по този начин можем да запазим разнообразието си, да запазим природата – както и нашите прадеди, придържайки се към своите методи на работа. Иначе казано, нека да не забравяме колко важни са селските райони, селския туризъм, запазването на традициите а, е, там. Наистина тази тема ми е особено близка и затова я е, поставям на вашето внимание в доклада. Благодаря ви много. Готов съм да чуя и всякакви други предложения за подобряване на работата ни за пълноценно опазване на това, с което разполагаме. Благодаря ти, Джан Карло. Можем да сметнем, че сме приключили с тая точка от дневния ред и на следващото заседание на парламентарната комисия ще приемем доклада по собствена инициатива на 1 декември. И така преминаваме към последната точка от е, дневния ред за днес. Това са е, районите с неблагоприятни природни условия. Е, специален преглед на състоянието. Докладчика е Херберт Дорфман и за това искам да дам думата първо на него след което да проведем дискусия по доклада по собствена инициатива. Не само на базата на указанията на Сметната палада. Планинските райони са също част от доклада по собствена инициатива, но нека да чуем повече от докладчика господин Дорфман. а ще имаме и едно представяне на темата от е, сътрудника е, на е, господин Дорфман. Затова първо давам думата именно на нея, на госпожа Зона. Щом като тя не е тук, казва председателя, тогава нека да чуем Херберт. Благодаря за уточнението. Аз тук от Генерална дирекция земеделие Агри в Европейската комисия и бях помолена да направя една презентация по съобщението за помощта за региони с а, е, е, неблагоприятни климатични условия. За мен беше удоволствие да работя заедно под шапката на Европейската комисия. Искам да обобща основните въпроси, по съобщението, прието от комисията през април. И ако мога, ще раздела презентацията на две части. Първо ще говоря за това, защо проведехме е, тази ревизия, докъде стигнахме. И второ, кратко описание на основните въпроси, новите критерии за определяне на зоните и как помощта да стане по-ефективна. Е, е аз не знам дали всъщност ще мога да ви покажа презентацията на екрана, но аз продължавам. Ако сте я получили в е, разпечатки, ще видите, че една карта на неблагоприятна на регионите с неблагоприятни климатични условия. Природни условия, да. Помощта за земеделските стопани в такива региони е част от политиката за сълскостопанските региони се прилага от всички държави членки, макар и да не е задължително. И в момента е само една от тези три вида, три типове зони с неблагоприятни природни условия се разглежда междинни, планински и тези с конкретни неблагоприятни природни условия. Те са предмет на системата на ревизиране. Междинните региони има ги във всички държави членки, освен Дания, Малта и Холандия. А по време на на 2007-2013 периода на програмата имаме повече от 11 милиарда евро, т.е. 6,7% от цялата помощ за селското стопанство, като част от обща селско-стопанска политика. Тук се включват компенсациите, плащанията за не планински региони с неблагоприятни природни условия. В жълто на картата показва, че, от, че това са 31% от земеделските региони в Европейския съюз. И стопанствата, които са получили помощ са 7% от всички стопанства, земеделски стопанства в Европейския съюз. По-нататък към следващия диапозитив прераз... системата за преразглеждане си има своите ограничения. Тук не става дума за една нова политика, а, защото има инструмент, който съществува. По-скоро ще се съсредоточи върху дефиниция на допустимите зони и как точно да ги определим, за да бъде по-ефективна помощта. Тоест, тук не става дума за стоп за планински региони с конкретни неблагоприятни природни условия, защото целта на, на комисията е нито да намали, да снижи, нито да увеличи а, тези а, така дефинирани области, а просто да стане по-обективно разпределението. И за да разберем логиката, залегнала във всичко, което вършим, трябва да видим как и по какъв начин се променят целите по отношение на тези региони. Тези райони с неблагоприятни природни условия. Системата, създадена създадена още през 75 година, т.е. това е една система за 20 век, целеше да се запази природата, провинцията и нейното обезлюдяване. Днеска вече имаме социално-економически цели, които не са така ключови, както са били в началото. Сега това, което се опитваме да направим е да се съсредоточим по-скоро за това да се използва земеделската земя с цел съхраняване на провинцията, на природата, по-добро управление на почвите и така нататък и така нататък. Това е а, една тенденция, която трябва да а, присъства в светлината на а, реформата на ОСП а, от 2003 и стратегическият а, подход, а, който бе въведен през 2007 година. А, и тогава се промени името на системата и тя вече попадна под ОС 2. И с това става ясно, че независимо е, от, екологичните аспекти на помощта за управление на земята, на тези райони, неблагоприятни райони, това е една нова система на помощ, за да се прекрати напускането на хората, това хората да напускат тези региони с неблагоприятни природни условия и към предотвратяване на опустяването на земите. Това е една система различна от системата за единно плащане на единица площа. Сега, по-нататък, защо Правим това при разглеждане сега. Въпросът на вашия дневен ред, господин председател, тук се говори за специална проверка на състоянието или health check. Ние не сме патолози и да, за да откриваме нередности. В най-общи линии и комисията и Сметната палата се съгласиха с диагнозата на слабостите и че трябва да се въведат промени. В всъщност, междинната, междинните по-неблагоприятни райони бяха класифицирани в миналото на базата на една, един нанис от индикатори, показатели, като гъстота на населението, например, среден доход и а, и вече не съответстват на модерната интервенционна а, логика. На второ място, критериите, използвани от държавите членки за определене на това какво представлява такъв а, един район, се различават в различните държави членки и нямаме класификационни критерии, които са 100% валидни за всички. Така че има е риск от различно третиране. Например, гъстота на населението. Максималната гъстота на населението е 15 на души на километр, квадратен километр в Естония. Средната в Германия 250 и няколко. И а, напоследък съвсем наскоро се проведе преглед на, провеждането на системата и като че ли помощта отива там, където е най-висок дохода. така че ние продължихме да разглеждаме тези въпроси с цел да ги изчистим. И всъщност преразглеждането на самата дефиниция на района още не е финализирано. Сметната палата върна решението, за да се разгледа отново класифицирането по много внимателно избрани показатели и съвета ни поиска да проведем една такъв анализ и да дадем предложение като от страна на експертната група. Групата определи 8 възможни критерии за класифициране на тези райони. климат, характеристики на почвата, комбинацията между тези две също. И те са описани и можете да видите техническите им описания в съобщението. И ще ги видите на екрана в края на съобщението ми. На основание на извършената техническа работа, един интензивен процес на консултация с държавите членки, с заинтересованите лица, с общ... обществеността, проведена през 2007 година. Проведаха се огромен брой срещи и заседания. И сега държавите членки трябва да използват базите си данни, за да се види как, какъв още е въздействието от прилагането вече на новите критерии. Също, тъй като това, това е един много чувствителен въпрос, защото нивото на данни, които, с които разполагаме на европейско ниво, не е достатъчно, не е и достатъчно детайлно. Държавите членки обещаха да внесат, да ни изпратят резултата от симулациите, които ще проведат в момента ние работим с националните експерти, за да сме сигурни, че симулациите ще приключат и резултатите се са готови до януари, така че комисията да приключи с е, оценката на въздействието и вече да бъде отразено всичко това в нашето предложение. В момента а, е, с анализите, които имаме и данните, които имаме, а, е, виждаме и едни очевидни а, предимства първо, системата е ясна, без, почива на здрави научни основи или рамка, прозрачна е, приложима е към целия Европейски съюз, а също има и висок потенциал за упростяване. Един единствен критерий всъщност може да е достатъчен една такава, един такъв район да се а, дефинира като район с неблагоприятни природни условия. Така че трябва, както вече казах, да почакаме, да изчакаме с симулационното упражнение в държавите членки да приключи, за да го отразим в нашите заключения. И Мори може да надхвърлим тези 8 критерии Необходимо е помощта да бъде целева, строго целева, така че се налага едно доизпит, доизпитване на тази дефиниция на неблагоприятни райони. Научно-техническия прогрес вече позволява тези неблагоприятни условия да бъдат компенсирани, преодоляни по някакъв начин – когато говорим за, да речем, райони, които страдат от суша, поливане, напояване, разбира се, може да бъде контрамярка. Или области, пък обратно с прекалено много вода, отводняване може да се приложи. Така че а, а, Имаме и друг вид райони с много камениста почва, където малко е количеството на плодородна почва. Но това са проблеми, с които се сблъсквали стопаните с десетилетия и столетия назад. Това не е една система, а, която се отразява също и върху кър... изготвянето на карта на Европейския съюз с тези райони. И има и за някои райони с конкретни, много специфични затруднения или затруд... неблагоприятни а, природни условия, това трябва да се отрази стриктно на картата. Когато работехме за сглобяване на тази карта, имахме е, възможности да преценим, че най-много средства трябва да отидат е, и да бъдат определени като допустими райони, в които има най-голяма опасност от обезлюдяване, опустяване на земята и така нататък. но ни липсва обща рамка за това какви са критериите за допустимост и ние се питаме дали не е време вече да имаме общностна рамка, която да ни даде по-добър, да бъде по-добър инструмент за целенасочване на помощта. И сега да кажа какво ще стане в бъдеще. До края на януари 2010, както казах, държавите членки трябва да ни изпратят резултатите от симулациите си в Генералната дирекция по селско стопанство, Агри. И комисията ще продължи работата си Имаме и новите критерии за разграничаване, за да, точно за очертаване на тези зони или райони, които също трябва да са доизготвят. Новата система трябва вече да проработи до 2014 година. Тогава вече трябва да са готови всички дефи... новия набор от дефиниции за да може да влезе в сила новата система. Някои райони може би ще загубят статута си на климатично неблагопри... на природно неблагоприятни райони, тъй като е пристигнала нова информация и е отрезена нова информация за тях. Така че ще видим и как точно тези, каква ще е процедурата по загубване на този статут благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Цона. И, благ... и се извинявам за объркването в началото. Сега вече разполагате с една доста ясна рамка. Сега ще дам думата на а, докладчика. Grazie anche alla dottoressa Zona per la presentazione. Eh, c'è da aggiungere poco. Благодаря, господин председател. Ако позволите да добавя, Съвсем накратко едно резюме. В центъра тук е поставено новото дефиниране на разграничителните критерии. Това не са само економически критерии, а в този случай чисто казано критерии свързани с почвата и климата. Разбира се, трябва да се разгледат симулацията, която до, до края на януари комисията ще получи от държавите членки. След това ще се види какво въздействие има тези критерии. Разбира се, на научна основа всичко това е поставено. Искам да се спра на някои въпроси. които трябва да бъдат разгледани в доклада, по който, за който говорим въпросът дали са правилни критерии, дали тези 8 критерия са достатъчни, дали са необходимите критерии, за да можем съвсем справедливо да опишем ситуацията в общността. Въпросът е дали методът е правилният метод – трябва да бъдат критериите приложени, за да се определи кои райони са с неблагоприятни природни условия. Дали те 67% са доста или малко, кумулативните критерии трябва да бъдат разгледани. Може да има няколко критерия за определене на неблагоприятни условия. и да се получи общо неблагоприятно условие. Трябва да се съберат в този случай. Въпросът дали това ще се прави или няма да се прави. В момента в предложението на комисията това не е предвидено да се да въжат кумулативните критерии. Относно критериите свързани с почвата и климата, в определени ситуации – такива а, негативни на пръв поглед критерии могат да бъдат за определени продукти положителни, позитивни. Например, в винопроизводството, в лозарството и в отглеждането на маслини дървета определени почви са подходящи за този вид земеделие. За отделните държави членки трябва да се извърши, разбира се, отделен детайлен преглед. Въпросът е също свързан с, с новата дефиниция на районите. Има райони, които отпадат, има други, които влизат в критериите. Но така начине фейсинг аут, колко дълго трябва да продължи? Как да се подготвите? Става дума за отпадане на статута тук. През декември или през януари трябва да бъде представен доклада. Искам да се обърна към заинтересованите колеги да участват по-активно, за да се получи добър а, доклад. Благодаря. Дам думата на госпожа. Благодаря. Искам да благодаря на комисията и на докладчика за предложението. Съвсем накратко искам да кажа, че изпитвам загриженост от е, предвидените от е, комисията критерия, именно премахването на обществено-економическите критерии е, и демографските показатели. Според мен, в много части на Европейския съюз е ясно, че обезлюдяването особено на селските райони, е едно от най-големите предизвикателства. Ето защо не зная защо а, се премахва критерия гъстота на населението и оттам не се ли мисли за неблагоприятните последици за а, населението в селските райони. Мисля, че а, на този въпрос трябва да обърнем внимание – на основата на предложените от е, държавите членки карти можем да преценим е, евентуалните въздействия от предложените промени. На базата на картографския материал и симулациите можем да оформим позицията си. Но наистина се безпокоя, господин председателю, ако в момента Европейския съюз е изправен пред огромното предизвикателство – младежите да не обезлюдяват масово цели райони в страната, защо приемаме такива предложения? Благодаря. Благодаря, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Добра е идеята да се направи междинна проверка на тези райони в по-неблагоприятно положение. И е разумно че имаме такива критерии за е, класифицирани, които да бъдат сравними. Разбира се, всички ние искаме хората да си останат е, в, е, да живеят и работят в провинцията. Там има и проблем с поколенията, но изпитвам известни а, съмнение. Компенсиране на загубата на доход поради природни трудности. Не знам дали тези мерки няма да имат нежелателни странични ефекти. Да, с прозрачност, по-добро управление, казахме това, но не знам дали сме предвидели въздействието, което тези мерки биха могли да имат за междинните не РНП или райони в неблагоприятно положение. И нещо подобно. Ако забравим за социално-економическите критерии и не помним че, има, и, че може да има и альтернативи за производство, тогава ни страхувам се дали наистина ще успеем да предотвратим обезлюдаването. Защо тогава да не си оставим социално-економическите критерии, които са също обективни критерии, наред с всички останали, които биофизични критерии, които комисията, които тук бяха описани. И друг един въпрос – дали тази идея за полезната земеделска а, или районна обработваема земя, тези 56% дали не е малко прекалено много. И също така идеята да се махне, зачерпнат от списъка у нези, които вече са си а, преодолели неблагоприятните а, а, черти благодарение на техническия прогрес. Да, да речем, преодолял си един естествен, едно естествено неблагоприятно положение, но то си е там, тъй като то е природно. И за това ще трябва да продължиш да имаш разноски, за да работиш за преодоляването му а и усилията, които се полагат, за тях се плащат огромни средства. Дали наистина те също не заслужават да са допустими за получаване на европейски субсидии? Или пък планински и други региони, най-отдалечените райони, да речем тези с статут на острови, трябва също да бъдат включени и да имат специално третиране по някои аспекти. В никой случай не искам изрично да ги видя за задраскани от междонният от прехода. Например, планинските райони или един остров или пък на едни отдалечени райони, те също винаги са неблагоприятно повлияни. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Дорфман, който работи по тази щекотлива тема. Ще бъдат трудни обсъждания, докато намериме разумното решение. От, на комисията искам да кажа, че ние трябва да работиме интензивно съвместно аз идвам от Бавария. Имаме планински райони, имаме и средиземноморски райони. Почти всички видове райони има при нас в Бавария. Трябва да кажа, че досегашното насърчаване на неблагоприятни, на районите с неблагоприятни природни условия беше с малки средства от а, данакоплаците. Трябва да се опитаме да намериме проста система. Не бива под шапката на справедливост да се стигне до по-голяма бюрокрация. Трябва да работим за намирането на система. Аз си представям една система от 100 точки, в която включва критериите. 100 точки се дават, когато се отговаря 100% на критериите. Цел трябва да бъде да се запазат селските райони в Европа и смятам, че всички имаме интерес със средства от Европейския съюз и съфинансиране от държавите членки да намериме система, която да помогне на фермерите в районите с неблагоприятни природни условия при трудните конкурентни условия. Благодаря, Алберт. Има думата Алберт Смит. Благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня, че дойдох малко по-късно но а, в тази сграда винаги се очаква да бъдеш едновременно на две места. А, опитах се да го направя, но така или иначе а, не можах да хвана началото на дискусията. Режима на необлагодетелствените райони а, в Шотландия е особено интересен, защото там имаме многобройни планински райони и същевременно там има интензивно, активно земеделие. Много ми а, харесва начина по който докладчика подхожда към а, въпроса за становището на парламентарната комисия. Съгласен съм, а, че следва да сме обезпокоени от премахването на обществено-економическите критерии, защото а, това а, изрично намалява обществено-економическите механизми за подкрепа, без които е, ще имаме обезлюдяване, ще имаме закриване на стопанства, ще е, има критични промени в структурата на земеделието и така нататък. Да не забравяме, че цялата система се реформира и ако това се извършва по подходящ начин, резултатите са много добри. В необлагодетелстваните райони по-конкретно, се е, прилагат е, е, критерии и механизми, които са по-подходящи от обичайните процедури. Системата на необлагодетелствените райони цели да бъдат подпомогнати от тези райони, които по природни дадености са по-необлагодетелствани от останалите и така печелят всички, дори от неблагоприятните условия може да се каже, че хората могат да реализират е, предимство и облага. Благодаря. Жозе, заповядай. Да, благодаря. Мисля, че в момента е много важно а, е, да говорим именно по тези въпроси. В момента тази помощ е помощ за, към дохода на много ферми. и Всякаква една промяна в зоните, броя на, броя на хората, които са допустими за тази такава помощ. Кой взема решенията за а, това, за определяне на тази зона? Когато производството е в а, криза, трябва да намерим някакъв разумен начин към всичко това. Смятам, че е, едно нещо пропуснахме тук, не догледахме. Има нови зони, където виждаме неблагоприятни земеделски практики. Например, интензивното земеделие в области, където не достига водата или пък зони, където има напояване и в резултат от напояването се използва огромна част от водата за напояване на царевица. Напря... Не е имало достатъчно вода и сега това са много уязвими области и им трябва време да се възстановят след това интензивно използване на водата. Тоест помощта към дадени зони трябва да се обвържи с вида сълскостопанско производство и практика. Например, дали е било такова, такава практика, която спазва изискванията на земеделието. Така че земеделските практики трябва да се обвържат с помощта, предоставена предлагана и предоставена. И последният говорител. Манифестамента ора преинициарум дебат. Благодаря, господин председател, Не е време да навлизаме в обширни дискусии, но днешната ни тема заслужава да бъде много сериозно погледната. Имаме две системи за плащане. От една страна СЕП, системата на единното плащане за по-облагодетелствани райони на основата на исторически критерии, райони с по-висока производителност. Това е от една страна и от друга страна имаме плащания за неблагоприятни условия в неблаго... необлагодетелстваните райони, където плодородието на почвата е по-низко и общо природните условия са по-неблагоприятни. А сега говорим за един съвършено нов модел – на земеделска политика. Този нов модел следва да отразява и двете системи. Вярвам, че дебатите ни по-нататък не бива да бъдат насочени към запазване на статуквото, както както е, знаем от е, е един от шедьоврите на италианската литература, всичко трябва да се промени, за да остане всичко както си е било. Затова един нов модел на основата на единен стълб с ясни критерии е, е начина по който да вървим напред имаме разграничението между облагодетелствани и необлагодетелствани райони, и оттам нататък вече трябва да разширим дискусията по един изцяло нов модел. Вместо да увъртаме около съществуващо положение. Благодаря на докладчика за всичко, което беше казано тук, но съм убеден, че дискусията заслужава да бъде много по-задълбочена. Благодаря. Благодаря ти, Луис. давам думата на представителя на комисията, госпожа Жозефин Хофман. Благодаря. Ще се опитам накратко да отговоря на въпросите. Първо, ще започна с това да кажа, че не приемаме факта, че този процес опира само до така наречените междинни РНП или неблагодателствани е, райони планински, тези са специал, специфични неблагоприятни условия. А, става дума за това, че този процес на преразглеждане, именно а, как се очертават зоните, се при, че се прилага само до тях, най-вече ревизията, а това ще бъде потвърдено и от Сметната палата с нейните решения – и по отношение на картографирането на планинските зони, които имат специални и райони като острови или много а, така чувствителни райони, а, в сравнение с тези, където има по-хомогенни критерии за, за разграничаване. Значи за това не говорим, защото планинските региони са много точно дефинирани на базата на разработени критерии. Говорим само за а, междинните РНП. Второ, по социално-економическите критерии. Социално-економическата ситуация в селските региони е една от основните тревоги и цели в политиката за развитие на сълскостопанските региони. Както знаете, в тази рамката на тази политика имаме около 40 различни набелязани различни мерки и много от тях отразяват именно социал... и вземат предвид социално-економическото положение в тези райони. Но ние смятаме, че мярката, и инструмента на РНП е, не е мярка, която може да се бори срещу обезлюдяването на тези райони и опустяването на земята. Така че мисля, че, мисля, че подкрепата към, за земеделските стопанства, за да, подър, да продължат да управляват земята и да произвеждат в такива а, райони с неблаго, необлагодателствани райони, целта е да се поддържа земеделието в тези райони и да се плати на земеделските стопани за допълнителните им разходи, тъй като там е по-трудно да се а, отглежда продукция. А както знаете, а, а, всичко това не гарантира, само това не гарантира, че те са а, здрави. А, трябва да имат съответната а, ниво на заетост, а, инфраструктура и за възрастните, старите хора, и за младите хора. А, т.е. възможност за добро качество на живота, така че да не се чувстват принудени да ги напускат. Но ние просто смятаме, че трябва да работим с този инструмент за подкрепа за РНП за това, по което, което очакваме, иначе, а именно а, замеделие и управление на земята. А що се отнася до социално-економическото положение, трябва вече да отидем отвъд тази мярка и да използваме други мярки, а, да речем за създаване на заетост, на работни места, подърж, подоб, подобряване или дори подобряване на положението в хранителната промишленост. Тоест всичко онова, което е необходимо за с функционирането, устойчивото функциониране на тези райони. Тоест, упражнението в случая е доста техническо и се извинявам, ако понякога е малко трудно да се а, отрезят всички технически черти на темата. Но е едно а, от нещата, от които сме много заинтересовани е в края на граищата да стигнем до една по-проста система, система, която не е осложнена, и вие видяхте тук, че реалността изисква и известно доизпипване, т.е. да не използваме само един брой а, показатели, за когато а, картографираме, когато правим тези региони, определяме тези райони. И от а, виждате, че на базата на тези, тези 8 биофизични критерии и показатели са много добри, но трябва да изключим райони, където систематично за большинството селски стопани тази неблагоприятно положение вече не съществува. Тоест е възможно земеделие, макар и не толкова продуктивно. И ние за тези райони смятаме, че не е нужно да се плащат субсидия, а да се концентрираме там, където това неблагоприятно положение не може да бъде преодолян, преодоляно и а, селските стопани продължават да изпитват трудността и да са в необлагодетелствено положение, защото те просто не могат да преодолеят а, това а, положение а, и а, резултатите от тяхната работа, разбира се, са далеч по-лоши, по-неблагоприятни. На следващо място въпросът за а, кумулирането на тези критерии. Аз тук искам ясно да кажа, че може да имаме три различни неблагоприятни, три трудности в даден, неблагоприятни черти в даден район. И що се отнася точно до тях трите, а, тя може да бъде определена като РНП, т.е. Не е нужно само един, с който да се покриват всички, а да има няколко, които да се обединят. Но не можете да кажете. И е трудно да кажете, имам едно такова неблагоприятно положение, с което е 40%, а в друго едно 50% това би представлявало трудност. Това е един научен въпрос, защото хората, които изработиха системата, учените, казват, че или е постигнато дадено ниво на неблагоприятно условие, или въобще няма такова. Но все още сме в процес на обсъждане с държавите членки, а и с вас, и ще трябва да огледаме още някои висящи въпроси, за да поясним всичко, а и може би за да доразработим това, което имаме в ръцете си в момента, да го доизработим, за да бъде пробвано в практиката на държавите членки. Благодаря. Благодаря много на всички, които се изказаха, на комисията. Това е един много важен, ценен доклад по собствена инициатива, много полезен и пожелавам всичко най-добро за Хер Дорфман. Сега вече ще закрия заседанието. Утре в 10